Okay, everyone, hello. Добър ден на всички. Нека да пристъпим към гласуването. За целта ще помоля да вземете местата си. Освен ако разбира се, предпочитате да гласувате прави, както искате. Но подгответе картите си за гласуване поне за първите няколко доклада. Ще имаме само по едно гласуване и ще гласуваме електронно. Така че ви моля да приготвите картите си за гласуване. Okay. So the first vote is... И така започваме с а, мониторинг и докладване на емисиите на въглероден диоксид и на теж... нови тежко, тежки превозни средства. Гласуваме по, на, по съгласието на първо четене със съвета. Електронно гласуване, моля гласувайте. And it is closed. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с възражение относно пускането на пазара на храни и фуражи от генетично модифицирано захарно свекло H7.1. Гласуваме възражението. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължавам с още едно възражение. Съгласно член 106, относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от наредица вещества в или върху определени продукти, моля гласувайте. And it is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Снимана. Okay. Four requests. Question first and then council. Oral question? Yes, oral question. Okay, now we vote on our... Сега гласуваме сега гласуваме устният въпрос към Европейската комисия относно изпълнението на пакета за кръговата економика. Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците. Моля, гласувайте електронно. And it is closed. Прекратете гласуването. Приема се. А сега гласуваме устен въпрос към съвета по същата тема. Моля, гласувайте. And it is closed. Прекратете гласуването. Приема се. Сега продължаваме с друг устен въпрос към Европейската комисия. Защита на вътрешния пазар на Европейския съюз и на правата на потребителите срещу неблагоприятните последици от незаконната търговия с домашни любимци. Моля, гласувайте електронно. And it is closed. Прекратете гласуването. Приема се. По същата тема, устен въпрос към съвета. Моля, гласувайте. And it is closed. Прекратете гласуването. Приема се. А сега гласувам, доклад по собствена инициатива относно прилагането на, директивата за екодизайна. Започваме с компромис номер 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 64. За, против, въздържали се, приема се. 65. За, против, въздържали се, отхвърля се. 67. За, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против,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 Господин ти гласувате против, така ли? Добре. Край на гласуването. Дори с гласа на господин Гербранди се приема. Изменение 95 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 104 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 104. Моля гласувайте електронно. 104.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 въздържали се, отхвърля се. 127 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 127, моля зовите електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 17 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да проверим. Изменение 129 за, против. Нека да направим проверка в такъв случай. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Извинявам се. 130 за. Против въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 и 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 136-то. Моля, свете електронно. Зелените му бъркват днес. Край на гласуването. Приема се. Извинявам се. 137 и 140. За. Против. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 147 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 3, 8 за. Против Нека да направим проверка. Изменение ИТРЕ 8. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. ИТРЕ 10 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Итра 11 за. Против. Нека да направим поверка на Итра 11. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 159 за. Против. Нека да направим поверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Петнайсет за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 194 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Изменение 195 за, против, а то отпада. 196 за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 319 за, против, въздържали се, от... приема се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против. Нека да направим проверка на изменение четвърто. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Господин Гебранди вече има както за гласуване. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7. 12 и 13 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Нека да Нека да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Изменение 9. Прекратете гласуването. Приема се. 11-14 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против,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 Нека да направим проверка на изменение 36. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 и 40 заедно за. Против. Нека да направим проверка на изменение 39 и 40. Моля, гласувайте електронно.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 въздържали се, приема се. И е за, против, въздържали се, приема се. И ф за, против, въздържали се, приема се. И това беше. Сега гласуваме окончателно текста. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Много ви благодаря. А сега гласуваме политиката на сближаване и кръговата економика. Доклад по собствена инициатива. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 за. Против въздържали се, приема се. Извинение 11 за, против, въздържали се, приема се. Извинение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, нека да направим проверка. Извинение 21, моля, гласувайте електронно.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 да, добре, значи се приема. 48 за, против. Нека да направим проверка на изменение 48. Прекратете гласуването. Приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Hello. We vote on an initiative. Следващия доклад е In favor, against, abstentions rejected. against. 18 за против приема се. Компромис 3 за против въздържали се приема се. Компромис 4 за против въздържали се приема се.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 Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. And it is closed. Край на гласуването. Приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се.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 4 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Uh, the first vote on common provision. This, this is the first one? Common provision first. Which one goes first? The, the, this one. Now we are voting on the future of food. Сега гласуваме за бъдещето на а, храните и земеделието. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Така. 137 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19 за против въздържали се приема се. Изменение 141 за против въздържали се отхвърля се. 142 за против въздържали се. Ще проверим 142. за. Приема се 145 за против въздържали се. Проверяваме 145 изменение. Така, приема се това изменение. 146 изменение за против. Проверяваме изменение 146. Приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, е, въздържали се, отхвърля се, 153 за, против. Да проверим 153-то, моля гласувайте електронно. Гласуването приключи, отхвърля се това изменение. Компромис 24 е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за. Въздържали се приема се 162 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, Всъщност, вие против ли сте? И, добре, нека да проверим 165-то изменение. Моля, гласувайте. 165-то изменение. Гласуването приключи. Приема се това изменение. 169 за. Против въздържали се. Приема се. 171 за, против, въздържали се. Приема се 172 за, против, въздържали се. Отхвърля се 173 за, против, въздържали се. Трябва да го проверим. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. Сега 181 за, против, въздържали се. Съжалявам, трябва да проверим. Гласуването приключи. Приема се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 17 ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 18 ти компромис приема се. 22 компромис за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против. Алди. 199 за, приема се.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 208 за, против, въздържали се, приема се. И 209 е, за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 236 е, изменение за, против, въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се. Тук 239 е, приема се, 240 за, против. Нека да го проверим. Гласуването приключи. Приема се. 241 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 23 приема се. 251 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 252 за. Против. Въздържали се. Приема се. 253 за. Против. Въздържали се. Приема се. 257 за. Против. Въздържали се. Приема се. 258 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260 за против въздържали се приема се, 261 за против въздържали се приема се, 263 за против въздържали се приема се, изменение 1 за против въздържали се приема се, изменение 2 за против въздържали се е, приема се, Изменение 3 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 5 и 6, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 8, изменение 8 и 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 12 и 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 изменение. 12 и 13 да проверим. 12 и 13, моля гласувайте. Приключи гласуването. Приема се. Изменение 14 за, против, поне две групи на за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 14. Моля гласувайте. Гласуването приключи. Приема се 14 то изменение. 15 изменение за против въздържали се, отхвърля се. 16 изменение за, против, въздържали се, приема се. 17 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18 то изменение за, против, въздържали се, да проведим 18-то изменение. Гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. 19-то изменение за, против. Проверяваме 19-то изменение. Гласуването приключи. Приема се. 20-то изменение за, против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 Добре, моля гласувайте електронно. Приема се това изменение. 27. Благодаря. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Гласуването приключи. Приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 77. Кой е за? Аз съм за. Е, приема се. 8... Не, компромис 8 за, против, въздържали се. Приема се. 81 изменения за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 98 изменение за, против, въздържали се, приема се. първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се. Да проверим 102 изменение. Моля, гласувайте. Приема се. 113 за, против. 113 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приемат се. 119 за, против, въздържали се, приемат се. И накрая, моля, електронно гласуване. It's closed and it is adopted. Thank you very much. And now we are voting on благодаря, приема се. Общи разпоредби. Изменение 13. Кой е за, против? За, против, въздържали се, отвърля се. 17 за, против, въздържали се, отвърля се. Изменение 1 за против въздържали се отхвърля се. 2 за про... против въздържали се отхвърля се. 3 за против въздържали се отхвърля се. 4 за против въздържали се отхвърля се. 5 за против въздържали се приема се. 5 изменение 5 всички гласуваха за. Добре. Шесто изменение. Не, седмо изменение. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отвърля се. 12 за, против, въздържали се, отвърля се. И крайно последно гласуване, моля, електронно гласуване. Приема се. Кой гласува против? Няма нищо друго. Добре. Не знам как приемате новината, обаче край на гласуването и край на нашата среща. Така че на всички пожелавам приятна приятел. Следовище утре ще се видим в 9. Андрю сутре, утре комисар Андрю ще бъде тук. Ще бъде за много интересно заседание.